Nous reprenons nos travaux. Подновяваме заседанието. Проведохме преди това заседание на координаторите. Взехме някои решения. Вие можете да ги видите в имейла си. различните доклади, по които предстоят преговори, решихме да утвърдим отново докладчиците и докладчици, са докладчици, които вече са определени за тези депутати, които са преизбрани и нези, които не са избрани, за тях бяха определени други е, докладчици. Взехме и други решения. Например, да поканим комисаря Барние, за да получим по-ясна представа за последиците от липса на споразумение за излизането на Великобритания от Съюза. Нашата комисия реагира, защото ние сме силно засегнати от Брекзит. Затова трябва да имаме по-ясно виждане по-прецизно виждане за това какво предстои да се случи. Това са част от решенията, които взехме. Сега продължаваме по дневния ред след обед с представяне на проучване, което днес ще ни бъде представено от ръководителя на звеното за научни изследвания който е тук и искам да му благодаря за присъствието. Искам да напомня, че освен политическите съветници, които имаме към секретарията, имаме и изследователско звено, което подкрепя работата на комисията и то има компетенции да изготвя проучвания за нашата комисия, съгласно 6-месечна програма, утвърдена от нас. Двама администратори следят работата на комисията Реджи. Ръководителят на звеното Йоханес Лидзерман е тук. След него ние ще изслушаме представене на изследване, възложено от предходната комисия по много широка тема. Въпреки това, това е важна информационна точка. И мисля, че по този начин новоизбраните членове в нашата комисия ще могат да научат повече за това какво предстои в работата на нашата комисия по време на настоящия мандат и какво е мястото на кохезионната политика в дебатите, които се водят вътре в Европейския съюз. Изследването ще бъде представено от господин Карлос Мендес, на когато благодаря, че е тук. Той е от университета Стартлайт от Обединеното кралство. Но най-напред ще дам думата на господин Мендес. А, извинете, казва председателя. Давам думата на господин Лидзерман за 15 минути, след това на господин Мендес и след като ги слушаме ще имаме дискусия. Предполагам, че някои от членовете на комисията ще имат въпроси към тях. Господин Лицеман. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам тази възможност накратко да представя нашият политически отдел. Тези отдели бяха създадени през 2014 година в подкрепа на работата на секретариатите към комисията в сферата на научните изследвания и експертните познания. Виждате политическите отдели, които са огледален образ на секретариатите на комисиите. За структурната и кохезионна политика ние обхващаме работата на транспортната, регионалната, сълскостопанската, комисията по рибарство и комисията по култура. Ние предлагаме изследователски материали на органи, а не на отделни депутати. Това ни отличава от службите на ИПРС, Европейската служба за парламентарни изследвания и ПРС. Ние провеждаме изследвания, които са по искане на съответна комисия, са важни за вземането на решение от нея. Ние трябва да изясним правни, технически, економически въпроси, свързани с провеждането на политиката, свързани с прилагането на законодателството на Съюза. Ние го правим като управляваме бюджет и като осъществяваме непрекъснат контакт с научно-изследователските среди от Европейския съюз. И експертните познания, които предлагаме, се характеризират от подход ориентиран към действия. Целта ни е да ви представим какви са препоръките за политики, които могат да се използват в ежедневната работа на съответната комисия. Освен това, ние предлагаме познания, които са част от приоритетите, стратегическите приоритети, определени от Комисията по регионално развитие. Тъй като ние понякога засягаме чувствителни политически въпроси, ние обръщаме особено внимание на прозрачността, обективността и независимостта и се опитваме това да го направим чрез процедури за възлагане. Ние публикуваме покани за участие. Ние имаме ясни технически задания, спазвайки определени стандарти. Подбираме изпълнители чрез комисия, в която участват представители от Европейската Европейският парламент и държавни служители. Освен това, използваме и партньорски проекти. И разбира се, най-важният тест за нас е това, което правим тук за вас в комисията. Ние изготвяме брифинг материали, по-задълбочени анализи също, с такива, които са повече от 36 страници. Всъщност това са большинството от материалите, които изготвяме за комисията. Всички наши проучвания се изготвят на английски язик и се публикуват само на английски язик. Това се дължи на ограничените възможности за превод и на това, че при превода се отдава приоритет на правните текстове. Ако има някои е проучване, което от особен интерес се опитваме да го преведем на няколко езика, но не на всички официални езици. Ние осигуряваме на различни езици само а, кратки резюмета. Освен тези писмени продукти, ние организираме и семинари, а, също експертни панели, а, както и брифинги. Експертната помощ, която получавате, се изготвя или от наши служители тук в парламента, както беше казано от председателя. Ние разполагаме само с двама администратори, които работят е, в е, всяка една от областите на експертни познания, т.е. имаме ограничени възможности. Повечето от външната експертна помощ е, се набира чрез процедури за възлагане на обществени поръчки. Тези процедури са много добри, те ни позволяват да поддържаме контакти с специалисти, да работим професионално, но доста често обаче те имат дълги срокове. Всичко започва с решение на координаторите да се изготви проучване. След това започваме процедурите за обществена поръчка. Това отнема 4-5 месеца. След това трябва възложите, този, който е получил поръчката, да извърши изследването, след това се извършва контрол върху качеството, евентуално превод, което отнема също до 4 месеца, т.е. от 4 до 12 месеца преминават от вземането на решение от координаторите до представенето на проучването в комисията. Всички наши проучвания са обществено достояние. Те могат да бъдат на разположение по интернет на всички заинтересовани граждани също на вебсайтовете на EPOL, на Regi. Ние също имаме акаунти в Twitter, изготвяме и кратки резюмета с фактическа информация. Освен това, ако проявяват интерес, могат да се изпращат по вътрешен имейл документи. Какво правим в бъдеще, какво възнамеряваме да правим какво сме правили в миналото, какво замеряваме да правим в бъдеще. Ние сме изготвили 36 външни проучвания по различни въпроси за реджи от регионално управление, кохезионна политика, целите по Парижкото споразумение, държавни помощи и прочее, и прочее. Освен това, организирахме семинари, като това какви са основните градивни елементи на бъдеща кохезионна политика, кохезионната политика и климатичните промени. Има и други проучвания и брифинг материали, които са на разположение по интернет. И в заключение, ние извършихме четири допълнителни проучвания, които ще бъдат публикувани през 2019 година. Едно от тях ще бъде представено сега веднага след моето представене от господин Мендес. Става дума за програмата по кохезионната политика 2019-2024 година. Това е хоризонтално проучване. След това има също и измерение, свързано с пола в кохезионната политика, също градския дневен дрен и видимост и комуникация на европейската кохезионна политика в онлайн медиите. Сега трябва да започнем процеса на размисъл за това какви проучвания искате да ни възложите за първата половина на 2020 година. Този процес трябва да завърши през октомври-ноември, за да можем да започнем бюджетното планиране. Основната ни цел е това, което е изготвяне да бъде ефикасно, да има добавена стойност за вас. Ето защо за нашите е удоволствие да получим обратна информация от вас, от политическите групи, за това, кои са проучванията, върху които трябва да се съсредоточим първата половина на 2020 година. Ще спре до тук и ви благодаря много за вниманието. Мерси beaucoup. Благодаря. Възползвам се от възможността да подчертая колко високо е качеството на работата на вашето звено. Изключително полезни за нас са вашите проучвания и Обръщам се към всички депутати да разгледат доклада, да огледат проучванията, които са безценен източник на информация, който може да бъде използван в нашите е, предложения. Така се отварят нови перспективи, нови писти. Сега давам дум... думата на господин Мендес, който ще ни представи ключовите е, моменти от проучването за кохезионната политика за следващия период. Благодаря на председателя и на членовете. Ще ви представя проучването, което направихме заедно с професор Джон Беклер и доктор Айрин Макмастър. Ние имаме две бази. Едната е в Делфт, Нидерландия, а другата е в Глазгол. Ще ви запозная с нашите основни цели, както и шесте ключови въпроса и препоръки, които следват от нашето проучване. Има седем ключови области на компетенции на комисията Реджи, свързани с парламентарните процедурни правила. Това е разгледано в нашето проучване. Сега няма да се фокусирам върху него. Ще се фокусирам върху по-широки теми, които имат значение – и конкретно препоръките, свързани с позицията на Европейския парламент. Едно от първите основни неща е стратегическата рамка. По-конкретно, липсата на ясна стратегическа рамка за планиране, разбира се, съществува Европа 2020, както и общата стратегическа рамка – но те не продължават в този период и това е проблемно, защото имаме един инструмент за финансиране, който до известна степен е неясно как ще работи. Това е свързано и с стратегическото планиране, но е свързано и с това, че нямаме обща цел на различните действащи лица. До известна степен стратегическата рамка помага да включим и да покажем на по-низко ниво нашите цели, като покажем необходимия ангажимент към тях, както и да неутрализираме опозиция спрямо тези цели. Настоящата стратегическа програма за периода 2020-2024 година не разглежда този въпрос. В него също така липсва и пространствено, пространствено измерение. Идеята е да се окоръжи един по-стратегически подход в различните европейски политики, за да се има предвид, че сближаването е взето предвид И това трябва да излезе извън по-оперативните и технически оценки на въздействие на териториално ниво, които въпреки това също са важни. Проблема е, че имаме заплаха от страна на новите предложения. Много заинтересовани лица критикуват FC и ESF+. Това всъщност е свързано и с факта, че се отделя фонда за развитие на селските региони и че имаме окоръжаване да се прехвърлят средства към пряко управлявани инструменти. По този начин се счита, че имаме отслабване на подхода, който се основава на териториалния принцип. Намаляват се намалява се мотивацията да се работи между секторите, ще имаме по-малко интегриран подход и по някакъв начин ще се засили мисленето на парче, ако така можем да го наречем. В своята позиция ние имаме съответните препоръки. Намалява се и включването на повече от другите фондове, така че всъщност е ключово да разглеждаме тези неща като важни по време на тристранните преговори, а също така и да поставим под сериозен преглед засиленото и, засилеността и уеднаквяването на политиката по сближаване. От една страна, трябва да имаме ефективно партньорство, т.е. включване и въздействие върху вземането на решения и също така едно ефикасно партньорство, при което имаме бърза консултация, която протича ефективно, без да се налага всеки път да имаме пълноправно партньорство. От една страна, съвета като Чили иска да има по-обща формулировка на принципа на партньорство, като включи съответните партньори с тяхния етичен кодекс от една страна, от друга страна. Парламентът иска да има повече ефективно и ефикасно партньорство и да участват повече заинтересовани лица. Комисията би могла всяка година да преглежда етичния кодекс, за да може той да се прилага по отношение на партньорството. Накрая ще стигне до няколко по-радикални предложения, свързани с разширяване на партньорството и новите посоки, в които това е възможно. Четвъртата ключова тема е економическото управление и тук виждаме все повече и повече засилване на въздействие на европейския семестър, на конкретните за специфичната страна препоръки, на кохезионната политика или политиката на сближаване. Имаме различни условности. В момента течащите спорове които са свързани с политиката за сближаване. Нашата препоръка е тук да имаме повече териториално обословено економическо управление. Ние имаме приоритети във връзка с инвестициите за съответните страни, така нареченото приложение D, което вече е публикувано. И там се препоръчва отново да има по-териториален подход. Това са ни кратки документи, които обаче са насочени към приоритети за конкретната страна. Често приоритетите са подобни в различните държави, но тук всъщност липсва един териториален елемент и това е до голяма степен свързано и с едно засилено наблягане на национални и регионални политики за сближаване. Разбира се, Европейския съюз и националните економически политики трябва да вземат предвид Европейския съюз. Това е част от разпоредбите в договора за функциониране на Европейския съюз. Част от техните ангажименти са да помогнат за постигане на сближаването. С течение на времето можем да видим, че има различни конкурентни въздействия във връзка с упростяване, изпълнение. През последните 30 години имаме различни пластове европейско законодателство с цел засилване на изпълнението, на резултатите и най-вече видимостта на тези резултати. Въпреки това, това ни струва скъпо от гледна точка на административните разходи, но също така е коствал много и на репутацията на политиката на сближаване. Една голяма част от заинтересованите лица подхождат критично към задълженията, както и по отношение на управляващите органи, така и по отношение на бенефициарите. Ние смятаме, че вече е време да има реално упростяване. Има много мерки за упростяване, които с течение на времето са били изпълнявани. Също така трябва да се промени политиката в определени области. Това също ще е от полза. Но при всички положения трябва да се търси упростяване, особено по отношение на бенефициарите и управляващите органи, нещо, което не е в фокуса на настоящите предложения за реформа. И накрая, последната тема е участието на гражданите – Политиката за сближаване и нейната видимост е нещо, на което вече му е дошло времето. Особено днес, когато в части от Европа имаме антиевропейски настроения. Комисия, комисията Реджи, генерална дирекция Реджио, от известно време се фокусират върху комуникацията. Има и планове за действия, за да може все повече и повече да стане видима политиката на сближаване. Това е цел 5 за да може Европа да стигне по-близо до своите граждани. Ние, надявам се, ще съвсем скоро ще ви представим едно проучване, в което сме разгледали онлайн медиите в няколко наброй държави членки. Ключовата ни препоръка тук е да се увеличи приоритетността и креативната мисъл в тази област по отношение на видимостта. Парламента да бъде защитник на един фокусиран върху гражданите подход, да има програми и участие от страна на гражданите. Това как може да бъде направено с помощта на демократични иновации, бюджет, който е обвързан с участието, използване на проучване, на проучване на мнението и други подходи. С това може да бъде експериментирано, както и по време на различни пилотни проекти, така и във връзка с развитието на гражданските инициативи. Идеята е Европейския съюз да се доближи до своите граждани и ако си говорим за принципа на партньорство, което беше иновация през 80-90-те те години, един от новите инструменти за управление, които могат да ни помогнат да свържем с гражданите, е именно това. Благодаря ви. Благодаря за високото качество на вашето проучване. Има ли сега заявки за изказвания, въпроси? Ще си отбележа кой иска да се изкаже. Заповядайте. Господин председател, ако ми е, позволите, ще говоря на фински.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 Много интересни са двете предложения, които давате. Едното за упростяване и другото за задълбочаване. Ролята на Европейския съюз трябва да бъде по-стратегическа, предимно стратегическа. А сега влизаме в един процес, който до сега бе запазен за страните членки – те да обмислят структурите и ние трябва да се съгласим с тяхното предложение и след това вече е, комисията процедира по много бюрократичен път, а пък и средствата, които се употребяват, стават все по-големи. Тук става дума за подкрепа, отпускана на отделните страни. И е, бюрокрацията е много съществена. Тя затруднява системата. Въпреки, че Министерствата отговарят за това, би следвало да има е, възможности местните власти да се занимават, иначе процедурата е прекомерно тромова. О, определено този проблем трябва да се разреши, бюрокрацията трябва да се намали. Тук се повдига и въпроса за ролята на парламента. Дали тя не следва да е малко по-ограничена, чисто стратегически. Благодаря. Благодаря за интересния анализ. Няколко въпроса имам. Второ. Какъв е, какъв е коефициента на мултиплициране на тези предложения? Сега тук се изгражда инфраструктура, но въздействията не са отчетени достатъчно, като се има предвид, че голяма част от финансирането са публични е, средства. Как се отразява това? Каква е ролята и на частния сектор? Това първо. Второ, устойчивостта. Един от проблемите, които се коментираше нееднократно, е, че това е една, един от е, така, слоновете в е, залата. Как е, могат тези проекти да бъдат устойчиви дългосрочно? Как да могат да се справят с подобни проекти и местните власти? И трето, простяване на правилата, премахване на бюрокрацията. Наясно ли сте доколко от пречките проистичат от европейско ниво и доколко се създават от националната администрация по различни съображения? Примерно, за да се бори корупцията на местно ниво и така нататък. Имате ли някакви данни за допълнителни бариери или пречки, които създават страните членки и с това затрудняваш, затрудняват допълнително процеса по чисто национални съображения? Вие говорихте и за взаимодопълняемост, синергии. Най-интересно е как да се постига това между фондовете за кохезионната политика и други програми, Хоризонт и други. Това са потенциални възможности, но все още има сериозни проблеми. В Хоризонт програмата правилата са много по-прости. В кохезионната политика има сериозни изисквания за държавна, да няма държавна помощ и така нататък. Правили ли сте някакви проучвания в този смисъл? Как може да се осъществи връзка? Благодаря, колегата Олбрайт. Благодаря. Ще се изкажа на английски. Качеството е много високо, действително. Благодаря. Ние сме наясно колко високо компетентни са вашите експерти. Но нека да зададем някой и друг политически въпрос, защото анализа не е направен за комисията а, и за съвета, а за Европейския парламент. Така че ние трябва да се възползваме от него. Какво трябва да направи Комисията по регионално развитие в близко бъдеще? Голяма част от презентацията оставям с чувството, че е написана по много така, много универсален адресат. Може да се използва и за презентация на, пред комисията. Всички твърдения са напълно верни и независимо каква е позицията на комисията. Но въпросът е, ние знаеме каква е позицията на комисията сега. Въпросът е как Комисията по регионално развитие да реагира на позицията на Европейската комисия, когато се изправиме в съвета в метода на съвместно взимане на е, решение? Една част от анализа е много ясен, специално за разделяне на фонда за земеделските райони. И има препоръки да се е, е, реинтегрират това в е, общата рамка, в препоръките специфични за всяка страна. Но другата част, свързана с фонда за стратегически инвестиции, там не е толкова е ясно. Сега в момента преговаряме по последния версия на текста на регламента. За това се обръщам към експертите. За мен е, липсват някои компоненти. What about the European Commission position? But the European Commission is changing the whole philosophy of cohesion в края на кръщата Европейската комисия променя цялата философия на кохезионната политика. Предлага да се промени кохезионния фонд, сменя критериите за е, райони в преход, т.е. сменя политиките. Значи, предложението, което идва, е различно. Какво смятате вие за промяната в е, така, основните понятия по е, кохезионната политика. Абсолютно съм съгласен с това, че трябва да има приемственост в употребата на а, средствата, но как да реагираме ние на новото предложение на, комис... на Европейската комисия? Трябва ли да реагираме и как? Благодаря. Господи... Госпожа Донато. Благодаря. Ако мога да направя едно предложение по първа е, раздел, е, коментара, че няма стратегическа рамка за е, сближаване. Това бе казано в проучването. Може би трябва програмните периоди да съвпадат с законодателните такива защото е, сега се намираме, сега започва нашия мандат, а ние сме на средата на програмния период. Тоест, две, два различни мандата, два различни състава на законодателите, два различни състава на комисията ще работят по тези е, проекти. Може би би следвало да се хармонизират е, сроковете. После, какво имате предвид, като казвате е, подход, който да е повече ориентиран към е, местните проблеми? Имаме конкретни позиции за структурните фондове и се безпокоим, че те ще бъдат разпокъсани какво разбирате под това, което на английски казвате Place-Based Economic Governance? После, ние работиме за упростяване на изискванията и въпросът ми е, смятате ли, че местните власти нямат достатъчно кадри, които да работят по проектите няма достатъчно подготвени кадри, за да, които да работят по обявените възможности за подаване на предложения за проекти. Да, добре, необходимо е да има и повече информация, но ние трябва да подаваме информация за това какви са сроковете, а когато става дума за работните програми трябва да се търси подход, който да е пригоден за структурните фондове. Благодаря и аз искам да споделя своето мнение. Много положително се отнасям към проведеното проучване, защото то е на много важна тема. Смятам, че би било много полезно в нашите, като отправна точка за нашите бъдещи дискусии и нашата работа. Съгласен съм с основните моменти, очертани в доклада. Проучването определено привлича внимание към факта, че няма единен подход към кохезионната политика – и е, че тя не се прилага достатъчно е, еднакво в страните членки. В началото е, сме на дискусиите за регламента и тези неща са много важни. Абсолютно е важно да има последователност в изразходване на средствата, включително фонда за земеделско развитие, защото не трябва да забравяме колко важни са партньорствата там. Не съм а, съгласен 100% с констатациите в доклада. Важни са партньорствата, така е, но е редно да отчитаме и потенциални рискове, ако се получи обратния ефект, а именно да се увеличи, а не да се намали бюрокрацията. Също е много важно да обърнем внимание на възможностите за различни видове економическо управление, как се подхожда в различните страни членки, особено що се отнася до начина да се централизира или не е, управлението на проекти, според нас също то трябва да бъде основано на, на принципа на, мя, на работа на място. А, съгласни сме с това, че трябва да са ангажирани гражданите, че трябва да се търси повече ефективност, но не трябва да забравяме, че трябва да се търси и упростяване на изпълнението, да, да упростим системите, така че да постигнем максимална ефективност. Понякога нещата са по-сложни, отколкото си представяме. И когато се има предвид конкретното финансиране, ще си дадем сметка, че има много голяма разлика между добрите практики и някои вече установени системи. Госпожа Донато, благодаря. Исках само да коментирам още няколко момента. Първо, економическото управление. Особено, що се отнася до е, налаганите условия. За нас е, това е ключов момент. Ние сме свидетели на следното. Твърде много бяха е, последиците, твърде е, много се политизираха решенията на страните членки. И изплащането на средствата, е, изпълняването на условията да е обвързано с реформите, знаем какво означава това. Означава реформи в трудовия пазар, в пенсионната система. Тоест, е, много конкретни области на политики и законодателство. А има немалко национални правителства, които не са склонни да извършват такива реформи, въпреки че комисията призовава за тях. Най-малко, защото, примерно, националните правителства не смятат, че те са необходимите реформи или адекватните такива не са убедени, че това ще постигне техните очаквания. Що се отнася до условията, европейската политика е да се предоставя помощ на страни, които се намират в затруднено положение. Но това поставя под въпрос цялата система, особено ако търсиме по-голяма демократичност с ангажиране на гражданите много граждани, ако чуем какво, е, какво е мнението им, ще се окажат против. Защото в края на кращата европейските средства се осигуряват посредством националните вноски на страните членки. Е, те внасят пари, които после е, им се предоставят реално, им се връщат, макар и частично т.е. страната членка внася някакви пари и след това получава обратно. И ако се наложат условия за, и то политически за тези средства, реакцията от страна на гражданите няма да е много положителна. Те може би ще считат, че не е справедливо. И е, реално ползата на средствата за конкретните региони и местни власти може да се окаже поставен на карта като идея, европейската идея. Така че би трябвало да помислим още за системата за условия. Структурните фондове трябва да слагат повече акцент за участие от е, националните правителства. Благодаря. Благодаря много, господин председателю. Презентацията, която видяхме преди малко, беше възприята от мен с смешани е, чувства. Там се отразява нещо, което е, трябваше да направим преди да изготвим доклада. Сега имаме вече внесени изменения. Минахме вече на първо четене. Има много области, в които парламентът вече е договорил е, процедурата, която да се следва. Въпроса за условията многократно е поставен. Ние казахме, че не искаме да има макроекономически условия. Ние трябва да се подготвим за това, каква подкрепа може да се набере в държавите членки. Трябва обаче да се вземе решение с единодушие, което сигурно ще породи проблеми, тъй като сигурно ще има държави членки, които считат, е, че макроекономическите условия са нещо добро в е, други сфери. Ние трябва да видим е, каква да бъде стратегията ни, за да могат да бъдат привлечени наша страна държавите членки по въпросите на кохезионната политика, колко средства да се харчат за централно организираните програми на Европейския съюз, каква да бъде политиката в областта на структурните реформи и прочие. Фонда за селско стопанство има частичен успех. Дори тук в парламента не получихме достатъчно мнозинство. Също фермерите не са на 100% убедени. Господин Ерлер искаше да разгледа този въпрос в рамките на регламента за общо приложимите разпоредби. Щеше да е по-добре да получим това преди 6 месеца, особено за ново избраните колеги, за да знаете докъде сме стигнали в преговорите и каква може да бъде позицията на Европейския парламент. И това проучване само много бего засяга тази проблематика, затова имам смесени чувства. Ще дам думата на колегата Богович. Благодаря ви много. Благодаря за това проучване. Мисля, че то е полезно за всички, тъй като ни дава обзор на кохезионната политика – Съгласен съм с някои от колегите, които говориха за това каква е ролята на нашата парламентарна комисия за новата многогодишна финансова рамка. Всички разбираме, че има проблем с бюрокрацията в кохезионната политика. Също недостатъчно квалифицирани са хората в тази сфера в някои от регионите. Когато разглеждам това проучване, считам, че сме пренебрегнали някои въпроси. Първата цел на кохезионната политика е да намали разликите между регионите. Много често сме подчертавали този факт в миналото. Голям проблем е иммиграцията от е, селата към градовете или от слабо развити необлагодетелствени райони към е, градовете или от някои части на Европа в други части на Европа. Сега се прилага нова кохезионна политика, но остават много нерешени въпроси, например е, централизирането на някои фондове. Някои от фондовете не се разпределят за държавите по кохезионната политика. Има някои негативни тенденции, които ще се ускорят, а няма да бъдат преодоляни. По четвърта глава искам да кажа и за инициативата за интелигентните села. В пета глава се говори за градското измерение на кохезионната политика. Какво означава това? Европейския съюз инвестира много в програмата за градовете, но не инвестира достатъчно в развитието на селските райони, например, за развитието на интелигентни села. През следващите няколко месеца трябва да обърнем повече внимание на тези въпроси. Приключваме сега преговорите и трябва да знаем колко средства ще бъдат на разположение, за да можем да постигнем най-важните цели, за да не допуснем селото да се обезлюди. Не бива да позволяваме всички да се преселят в градовете, всички квалифицирани хора да бъдат в градовете или в Северна или в Западна Европа. Често се говори за кохезионната политика, за ефектите от нея. Хората считат, е, че сега, след като е, сме е, вече част от Европейския съюз, се обезлюдяват някои от регионите ни. Мисля, че трябва да обърнем повече внимание на това в бъдеще. Председателят, благодаря ви. Виждаме, че имаме задълбочен дебат. Бяха поставени доста въпроси възоснова на това проучване, тъй като Действително се засягат важни въпроси, свързани с бъдещето на кохезионната политика, както и с предложението на Европейската комисия. Противно на колегата Олбрайт, аз считам, че вие рискувате да заемете позиция по позицията на Европейската комисия. Бих искал да кажа, че нашата комисия за регионално развитие по въпросите, които вие а, отбелязахте, е взела решение и позицията на комисията Реджи е гласувана в пленарна зала. Това ни дава мандат за преговори и това ще бъде линията, която ще следваме при подновяването на преговорите. Вие поставихте въпроса за партньорството. Този въпрос беше откроен и от нашата парламентарна комисия. Това е една от силните точки от преговорите, които предстоят и която ние ще отстояваме. Вие освен това поставихте въпроса и за притесненията, които буди разделянето на ФЕДЕР от ЕФСИ. Позицията на нашата комисия Реджи е да отхвърлям това предложение. Много от отбелязаните от вас въпроси са въпроси, по които има позиция нашата комисия. Реформата на кохезионната политика се случва в много труден, много сложен момент. В вашето проучване политиката на сближаване – е казано, че е атакувана неоснователно. Вие казвате, че има проблем с кохерентността. Има също и проблем с това, че всички политики на Европейския съюз не възприемат целите, които са очертани в член 176 от договора какви са целите на кохезионната политика и те са част от всички политики. Ако това не е така, няма да можем да постигнем желания резултат. Имам към вас един въпрос, след което ще ви дам възможност да отговорите. Вие говорихте за необходимостта от приобщаване на гражданите да има предложения, които са по-изобретателни в областта на демокрацията. Какви конкретни предложения могат да бъдат направени в това отношение? Що се отнася до останалото, считам, че всички важни проблеми, които са засегнати в това проучване, което ние възложихме в началото на годината. Имаше прекъсване поради предизборната кампания и също че сега подновяваме работата, затова се представя и това проучване а, сега. Но а, много от предложенията, които а, правите, а, са част от а, работата, която ни предстои. Сега ви давам възможност а, да отговорите. Okay. Thank you, uh, to the chair and... Благодаря на председателя и на членовете на комисията. Мисля, че проучването послужи за целта си, провокира един оживен дебат и мнения във връзка с настоящето и, настоящето и бъдещето на кохезионната политика. Това беше идеята да представим общ преглед на настоящите въпроси, да разгледаме различните позиции на различните заинтересовани лица и да синтезираме всичко това в едва 40 страници, за да може, особено новите членове на комисията, да имат отправна точка в От гледна точка на основните въпроси, които бяха задни от Ян Олбрихт, но и от председателя, мисля, че комисията Реджи трябва да е много твърда, трябва да се придържа към своите основни принципи, които винаги е поддържала в миналото. Въпроси като партньорството, насърчаване на развитието в градовете, интеграция, всъщност увеличаване на добавената стойност на политиката, както каза Франческа Доната. Това е ролята на Европейската комисия и на европейските институции да дадат добавена стойност с помощта на своята политика към политиките на местно ниво. Първото нещо, за което говорихме, беше стратегическия подход и упростяването. Всички сме съгласни. Тук трябва да имаме допълващи се взаимодействия, така наречените синергии. И най-вече синергия между кохезионната политика и други европейски политики. Виждаме, че има много добри стратегически документи за планиране, които показват каква е визията, но виждаме много по-малко да се изпълнява по отношение на това как тези неща да се превърнат в реалност. Преди няколко години направихме едно проучване за вашата комисия, което бихте могли да разгледате. Не влезнахме в подробности като различните въздействия върху економиката и така нататък, но всичко това може да бъде намерено на сайта на комисията като част от проучванията от предходния мандат. Има много проучвания, в които тези неща са дадени в количествени измерения. Наистина трудно е, когато на местно ниво се увеличава бюрокрацията и се въвеждат прекомерно много изисквания. Има и други проблеми с неясни разпоредби и членове в регламента, което води до интерпретации от страна на комисията. И това води до повече проблеми с тълкуването, допълнителни искания за разясняване и това се увеличава и увеличава, докато доведе до по-сериозни проблеми и административна тежест. Ако става въпрос за нетните платци, те не виждат стойност тук. Те може би искат национален подход. В предишното проучване, по време на което използвахме фокус груп, фокусни групи с 260 граждани в различни държави членки, Излезе, че повечето от тези граждани искат да могат да кажат по какъв начин се финансират политиките. Те всъщност доста добре знаят какво се финансира от гледна точка на проекти и всъщност те биха искали да видят един децентрализиран подход, в който имат по-голяма роля. Разбира се, това е заложено и в принципа за партньорство, но като че ли това не е нещо, което се разбира от гражданите. в отговор на Констанс Крал, както казах, препоръката би могла да бъде разгледана като закъсняла. Аз обаче не смятам, че някога можем да закъснем твърде много. Демокрацията и политиката се развиват и съответно ние не, трябва да продължим да изтъкваме своите твърдения, защото това ще доведе до изпълнение и реформи в бъдеще. Много е важно да разберем историята и да познаваме историята на тази политика, на кохезионната политика. За това беше важно и да подчертаем каква е позиция на парламента от гледна точка на неговите доклади и становища. След това какво означава да имаме териториален подход към економическото управление в конкретните за всяка страна препоръки не се говори за конкретни териториални и регионални нужди. Може би това е работата на програмирането в рамките на партньорските споразумения и че този дебат ще се случи, но според нас е много важно това да се признае още на едно по-високо стратегическо ниво, защото когато се стигне до съставянето на програмите, и тяхното изпълнение, не винаги е ясно, че ще има такъв териториален подход по време на преговорите. Знаем, че има някои държави членки и региони, които подхождат критично към програмата за структурни реформи и не вярва, че това ще доведе до реална дискусия по отношение на разликите в различните региони в дадена страна и начина по който тези разлики ще бъдат преодолени. От гледна точка на програмата за участие и ангажираност от страна на гражданите. Не сме навлезнали в конкретни примери. Струва ми се обаче, че повечето страни в Европа имат примери за демократични иновации, които се осъществяват на практика. Има различни форми на диалог с гражданите. Подходът е нов, но той се случва в Шотландия, където аз живея. Ние имаме фонд, в който имаме участие в съставането на бюджета и неговото разходване. И на други места това също се случва. В кохезионната политика липсва, а според нас не би трябвало да липсва. Тези примери трябва да бъдат следвани, защото по какъв друг начин можете да ангажирате гражданите по време на изпълнението, ако те не участват в самото проектиране на политиките. Мисля, че с това разгледах основните моменти, но разбира се, с удоволствие ще отговоря на нещо, което бих могъл да съм пропуснал. Благодаря ви много за дадените отговори и за представянето на проучването. Когато се запознах с проучването, видях, че тя е в линия с позицията на Европейския парламент, позиция, която ние ще отстояваме. Благодаря ви много. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е важна точка, тъй като ни предстои размяна на мнения с генералния директор, отговарящ за регионалната и селищна политика на Европейската комисия, господин Марк Люметр. Нашата комисия редовно провежда подобен обмен на мнения или с ресорния комисар, или с генералния директор. Това е важен момент за нас, за да можем да поставим въпроси, свързани с осигуряването на фондове. Господин Люметре не е политик, той е администратор – Има въпроси, които ще поставим на председателят на Европейската комисия. Има въпроси, които поставяме на кандидата или кандидатката за комисар по регионалната политика. Господин Люметър е тук сега, за да ни запознае с изпълнението да отговори на наши въпроси е, за това как се организира работата в рамките на Европейската комисия по въпросите на регионалната политика. Господин Люметра, имате е, думата. За нас е удоволствие, че отново сте сред нас в Комисията по регионално развитие. Благодаря, господин Номерш, И благодаря и така за закрилата е, в вашите думи. Изключително много се радвам, че отново съм тук поканен във вашата комисия. Спомням си, когато последно разговаряхме, в залата имаше, може би, една десета от броя на депутатите, които сега са тук. Надявам се, че все така ще бъде запълнена залата. Това ще допълни, до, повиши качеството на нашите на обмяната на мнение между нас. Благо... Поздравления за всички, които са избрани в Европейския парламент и които са избрали да работят в Комисията по регионално развитие. Много важен избор защото в близките година ще има много стратегически и фундаментални въпроси за решаване от страна на Европейския съюз. И то фундаментални за бъдещите десетилетия. И за това, господин председател, искам да ви поздравя, както да и да поздравя заместник председателите за избирането ви на ръководните постове в настоящата комисия. И ако ми позволите, е, специално да поздравя комисар Крецо, с която имах удоволствието и привилегията да работя в последните три години – по въпросите на кохезионната политика. I'm grateful for this early opportunity uh, because um, I do believe... Много съм благодарен за тази възможност, защото е, чувството, че трябва да бързаме е взаимно. Трябва да направим така, че е, смяната на щафетата да не е, забави е, процеса на вземане на решения, защото той е, трябва да бъде навременен, свързан е с е, бюджета и с бъдещето на кохезионната политика по-конкретно. За това винаги сме на ваше разположение. Наясно сме, че не малко от депутатите в вашата комисия – е, са ново появили се темати... Е, и работата в парламента, и тематиката кохезионна политика е нова за тях. Готови сме да организираме всякакви форуми за запознаване с тази тематика и с нашите предложения. Днес е, естествено ще засегна някои от тези въпроси, но вероятно не в е, подробностите, които вие бихте искали да е, навлезете. Три основни теми ще коментирам. Първо, за така всички вас ще представя какво се случи в последния период и, какво, и е, докъде сме стигнали до сега. Втората тема ще е какви са практическите стъпки за конкретния период и накрая ще споделя Кои са ключовите компоненти в нашата визия за развитието на кохезионната политика в близкото десетилетие? Ще си ще иллюстрирам това, което казвам с презентация PowerPoint. Аз почти няма виждам, но вие я виждате. Първо, нека да си припомним, колко важна е кохезионната политика в момента като е, част от европейския бюджет. Тя е реално една трета от него в момента. И трите основни е, фонда са фонда за е, регионално развитие 205 милиарда, кохезионния фонд 75 милиарда милиарда и социалния фонд 97 милиарда. Вашата комисия отговаря а, за тях и съответно колегите от Генерална дирекция за етост също. В настоящия период има доста новости, много важни, а именно въвеждането на конкретни показатели за изпълнение. Тук има и странични ползи, а именно, че знаем какво искаме да постигнем към края на периода. Тук виждате е, само някои, много малко от е, чисто цифровите цели, които са поставени за настоящия период. Обръщам ви внимание, че много от тези а, дейности имат директно ежедневно отношение към а, живота на гражданите. Примерно, подобряване на а, здравните услуги. 55 милиона ще се възползват от е, е, подобряването на здравните услуги е, в този период, създаване на работни места, подобряване на възможностите за грижа за децата и образование, подобрено енергопотребление. Тук се включва темата енергийна ефективност, борба с енергийната бедност – е, обхващане на териториите с широколентов е, е, интернет. Това също повишава качеството на живота. Тоест, целите са много конкретни и много конкретно свързани с живота на гражданите. Докъде сме стигнали в постигането им? Не би следвало да загърбваме реалността а тя не е достатъчно удовлетворителна. Тук виждате две криви. Едната е за това как се развива изпълнението на кохезионната политика 2007-2013. Нека да не забравяме, че ставаше дума за период с сериозна криза и другата крива а, е, показва изпълнението а, е, до сега 2014-2020. И всъщност очакванията са тези две криви значително да се разминават. Долната е изпълнението до 2019. В... Ние сме практически в края на 6-годишната финансова рамка и все още не сме изпълнили една четвърт, т.е. не сме основали, из... освоили една четвърт от наличните средства. Говориме за 380 милиарда, видяхте на предишния слайд. И е, съм сигурен, че вие ще се съгласите с мен – много неудовлетворително и бавно изпълнение. Затова много бързо трябва да търсим подобрение в изпълнението. До 2020, ако предположим, че тя ще е добра година, все едно половината от е, средствата или планираното по хоризонталната политика няма да бъде изпълнено – това а, положение не е устойчиво. Нека да си го кажем откровенно, съвсем откровенно. А, прави, финансовите е, права, правила трябва да бъдат много е, по-нестроги. Това в момента се прави. Даваме възможност е, е, да се осъществи подхода N плюс 3, т.е. 3 години имат страните членки да изразходват ангажираните средства и ефекта от това е съвсем ясен. Какво е обяснението, че се е сринала административния капацитет в Европа ли? Не. Че е станала прекалено сложна кохезионната политика? Не мисля. Просто, реално, правилата, които се изпълняват, които, правилата разрешават на проектите, които се изпълняват, да продължават по-дълго. И това е в ущърп на всичко, което говоря за границите, гражданите, защото те не виждат резултатите от тази политика при приложение, че са разходвани само една четвърт от наличните пари. И е, надали ще можем да забързаме кой знае колко, защото като цяло економиката се забавя. А когато е, се забавя економиката, тя може да се забърза с увеличено е, публично инвестиране. Има начин да се подсилят нещата. Тук вече малко по-оптимистичен. Е, оптимистични данни, е, избирането на проекти. Там сме е, на същото ниво, каквото сме били 2013. Но отново това не считам, че трябва да ни кара да загърбваме един сериозен проблем на кохезионната политика в момента. Да се избере е, един е, проект не означава нищо за това как ще се променят живота на хората. Това са просто решения написани на хартия. И тези две измерения, конкретно е, разходване на средствата и от друга страна селекция на проекти, са изобразени тук на графиката, където виждате къде е, се намира всяка страна членка. Става дума за конкретно разходвани средства. Колко по -над... Колкото по-надясно сте, толкова повече ще изразходвали средства, повече сте похарчили. А Пунктираните линии са средно от европейска стойност, около 80% от проектите и малко под 25% са разходените средства. Значи, всички страни членки, които са отдясно, се справят относително добре с изпълнението, а всички, които са отляво, са твърде бавни. А тези, които са под хоризонталната ост и над, това има отношение към избора на проекти. Това, е, е, това са данни от публично наличен инструмент, който дава данни за е, всички изпълнения на проектите от страните членки. Е, обновява се ежедневно, затова ви призовавам, когато ви трябват цифри, отидете и си ги намерете. Ще имате данни и за вашата страна членка. Базите данни се намират в така наречената платформа за отворени данни, Open Data Platform. акцента върху изпълнението. Един конкретен механизъм, който създадохме в сегашния период, за да има стимули за отделните програми и приоритети в програмите да бъдат изпълнени – е така наречения резерв за изпълнение. 6% от наличните суми от всички оперативни програми се задържат в началото на периода и се отпускат, се предполагаше, единствено когато към края на петата година, т.е. 2018 програмите са достигнали показателите за изпълнение. Но да се установи докъде е стигнала всяка оперативна програма към края на 2018, започнахме тази дейност още през юли. Имаме съвсем пресни данни и аз мога да ги споделя с вас. 6%, които споменах, възлизаха общо на 27 милиарда за всички оперативни програми. 22 от тези 27 милиарда, т.е. около 80%, ще бъдат а, отпуснати окончателно на а, първоначално предвидените програми и приоритети. Тоест 80% от програмите са постигнали първоначалните си цели, което според мен никак не е лошо. От друга страна, 5 милиарда ще трябва да бъдат преразпределени за програми, които се справят добре или за съответни приоритети в тях. И именно това започваме да вършим сега а, с ангажимента на всички страни членки. Тази дейност ще приключи до края на годината. Ще трябва да се препрограмира. Два коментара. Какво правиме е, като предложение за бъдеще? Първо, считаме, че не трябва да се отдалечаваме от акцента за изпълнение, който въведохме като критерии през този период. И втория ми коментар е, че когато приключим с цялата дейност, препрограмираме и така нататък, може да се окаже, че тази е, е така доста. Е, изтощаваща дейност, защото тя е чисто механична. Гледате какви са резултатите, дали те са близките от целите, е, първоначалните цели, не винаги е, непременно са заложени с еднакво ниво на амбиция. Някои може да са много амбициозни, други съвсем скромни. И в края на краищата може да се окаже, че взимаме пари от изключително важни приоритети, поне е, по мнението ни в момента, и ги даваме на други, които не бихме искали непременно да подкрепяме. Затова в бъдеще предлагаме да няма механична система на оценка, а да се оценява качеството, като разделяме програмния период на 5 плюс 2. Така че последните две години да се направи е, много изчерпателна, включително и политическа преценка за е, последните приоритети на Европейския съюз, а и за случващото се в света. И съответно приоритетите в това отношение. Опитът ни с подобен преглед на изпълнението и преразпределение на резерва ни подкрепя в становището, че трябва да остане критерия за изпълнение, но трябва да има по-гъвкав подход в бъдеще. Може би ще ви заинтересува къде отиват тези 5 милиарда, къде са. Четири страни членки са се представили относително по-слабо от другите в постигане на средносрочните е, цели и това има отношение към скоростта на изпълнение. Те са най-бавни в изпълнението. Италия, Испания, Словакия и Румъния. Една дума също за миналото. Кохезионната политика често е обект на критики, че е, не може да освоява средствата, че още не са изплатени задължения от преди 20 години. Но е, когато приключихме програмата 2013, установихме, че много бързо се постигна въз... приключване, нямаше и остатъчна грешка. И в момента около 3 милиарда само а, остават а, неизплатени. Това е по-малко от 1 процент, което е, е много малко за общия а, пакет средства по регионална политика но нека да кажа 2007-2013 подхода беше N плюс 2, т.е. малко по-ефективен, а сега е N плюс 3. Какви са ни практическите подготовки е, за 2021-2027? Нека да ви уверя, правим това не защото комисията иска да ви постави пред свършен факт и да извиеме ръцете на законодателите с, регулаторната рамка. Тя ще бъде решена от вас и съвета. Но Става дума за някои съвсем практически е, елементи от подготовката, която да ни даде възможност оперативните програми и е, споразуменията за партньорства да бъдат приети от комисията достатъчно на време, така че от 1 януари 2021 да започнат програмите без забавяне. Как ще го постигнем? Както вероятно знаете, предлагаме да се е, засили връзката между кохезионната политика и европейския е, семестър, цикъла за економическо управление. Затова използвахме последния цикъл от европейския семестър, който е, беше в първата половина на настоящата година – да обсъдиме с страните членки и Европейския парламент анализа на комисията и заключенията, които бяхме постигнали по две основни, два основни момента. Първо, разликите в регионите и съответния им анализ. И второ, празните места в, за инвестиции, белите петна за инвестиции, които биха могли да помогнат на приоритизирането в кохезионната политика за следващия период. Всичко това бе подготвено и е, включено в така наречените доклади по, за всяка отделна страна е, за европейското полугодие или европейския семестър. Можете да се справите с е, този доклад за вашата страна. Там ще видите всичко, което коментирах и ще в едно приложение конкретно е, излага на базата на обективен анализ, приоритетните въпроси, по мнението на комисията, с които трябва, по които трябва да се работи в кохезионната политика в следващите години. Предлагаме като част от регулаторната рамка една нова архитектура – за кохезионната политика и към края на моето изказване ще се върна към нея. Пет са политическите цели и тези приоритети сега ви ги представям, как сме ги очертали в докладите за отделните страни. Два така, крайни стойности – няколко са страните членки, които получават много малко средства по кохезионните е, средства. Е, Финландия, Швеция, Дания, Ирландия и Люксембург. Там предлагаме те да концентрират разходите си по кохезионната политика по само два приоритета – политическа цел едно по-интелигентна Европа, т.е. иновации, е, конкурентоспособност на МСП и цифровизация. И четвъртата цел човешкия капитал, повишаване на умения, смяна, преобучение и така нататък. В другата крайност е, на картината, последния ред, където има едно мнозинство от страни членки, където се установяват значително е, нужди във всички е, приоритети. Там и средствата са много по-значителни като възможности за инвестиране. Не става дума само за иновации, а и за дейности, свързани с климата, опазване на околна среда, за е, инфраструктура е, за свързване, транспорт, е, енергосвързващи мрежи, цифрови мрежи и така нататък. А също и така по-конкретно регионален подход на място, по-близо до гражданите, политическа цел 5. Um, Вече се ангажирахме чрез така наречените стартиращи събития в всяка държава членка по-отделно, на базата на докладите по отделни страни. И всичко това мина изключително добре. Това беше стимул за държавите членки да започнат да мислят за новия програмен период и за това какво искат да направят в предстоящия период. Мисля, че това помогна най-вече да се дедраматизира тясната връзка между кохезионната политика и европейския семестър – предложени от Европейската комисия. Тъй като държавите членки виждат, че нашия подход е много прагматичен и че ние подхождаме по такъв начин, че да помогнем на държавите членки да ги насърчим да помислят за това какви са техните приоритети за изразходване на средства в следващия програмен период. За да се възползваме от натрупаната инерция, поискахме от държавите членки да ни предложат индикативна индикативен график, кога могат да ни представят своите оперативни програми и споразумения за партньорство, кога ще могат да ни представят окончателните проекти, за да могат те да бъдат утвърдени от комисията. Радваме се, че всички държави членки ни представиха своите отговори и посочват графици, които ни позволяват да се надяваме, че програмите ще могат да бъдат прияти до края на следващата година, така че да може да започне следващия период своевременно. Разбира се, всичко това ще зависи от съзаконодателите и приемането на законодателната рамка, но и тук се надяваме, че междуинституционалните действия ще доведат в началото още на следващата година да се постигне споразумение по различните правни текстове. Сега, обръщайки поглед към някои от точките, на които искам да наблегна и с това ще приключа изказването ми – Какви предложения сме направили за бъдеще? Ние ги представихме преди година и половина. Европейският парламент много старателно работи по тях и прие свои позиции под ръководството на предходния докладчик, който искам да приветствам. Радвам се, че бяха препотвърдени докладчиците. И това ни кара да се надяваме, че Европейският парламент ще е готов да пристъпи към действия и за работа съвместно с съвета, веднага след като е готов съвета от своя страна. Първият въпрос, на който искам да обърна внимание – се отнася до опитите ние да модернизираме политиката, така че тя да е годна за следващото десетилетие, когато ще бъде осъществявана. Това беше стратегически избор. Ние предложихме политика, която да бъде на разположение на всички региони в Европа. Считаме, че имаме добри основания за това. А именно това, което наричаме двоен преход. Е, той е в ход и няма да бъде изоставен. Той ще бъде възприят е, в Европа, тъй като е изключително важен за бъдещения просперитет е, и е изключително важен за сближаването в Европа. Тук става дума за ускоряване на технологичния преход, който наблюдаваме Става дума също за климатичния преход. Новоизбраният председател на Европейската комисия вече заяви съвсем ясно някои неща в тази връзка. На второ място, вече го споменах, имаме преработено меню от пет цели на политиката, което е по-кратко меню. На следващо място ние предлагаме много от наличните средства да бъдат насочени към основните приоритети на Европейския съюз. От обща гледна точка, както и от гледна точка на кохезионната политика. Ние предлагаме такава концентрация, която да позволи да има продължаване на договарянето в Европа чрез разпространяване на иновации, на цифровизация. Кохезионната политика трябва да насочи особено внимание на тази цел на политиката номер едно в цяла Европа, не само в по-развитите региони. На второ място трябва да има достатъчно внимание и към цел 2, която е тясно свързана с климатичната ни програма. Аз споменах госпожа фон дер Лайен. Знаете, че тя даде индикации, че трябва да имаме по-високи цели за 2030 година, да постигнем поне 50% намаление на емисиите на СО2. Ако мислим за 2300, това е следващия кохезионен период и трябва да се случи нещо тогава. Затова ние в предложенията, които правим, искаме да се заделят достатъчно средства за тези цели на политиката, а именно по-устойчива, по-зелена Европа. Съгласно тази програма за модернизация, имаме предложение за подход 5 плюс 2 при програмирането. Ние се нуждаем от подобна гъвкавост, за можем да коригираме нещата за следващите периоди, периоди в зависимост от това как се развиват нещата. В зависимост от институционния преход, след 5 години ще има нов парламент, ще има нова комисия, които могат да имат по-различни идеи. Освен това, трябва да можем да вземем предвид и изпълнението до момента. На следващо място, ключова дума за нас е и упростяването. Радваме се, че Опитите ни да постигнем напредък в опростяването се оценяват от е, съзаконодателите. Ние наблюдаваме нещо, от което се притеснявахме в е, хода на законодателния процес. Има тенденция да се осложняват нещата отново и за това бих искал тук да призова да не се забравя този важен въпрос за упростяването. Зная, че вие споделяте това мнение. На трето място, тази политика трябва да бъде по-бърза, отколкото е сега, тъй като не води достатъчно бързо до да резултати за гражданите, Светът не ни чака. Кохезионната политика трябва да улеснява преходите, които ни предстоят, да помогне на нашите граждани да се справят с тези преобразования. Това изисква да им проявим повече енергичност в бъдеще, както виждаме доста неща се правят, е, за да се ускори е, тази политика. Става дума и за приемане своевременно на програмите, а не след 12 е, или 18 месеца забава. Има проекти, които са в ход в този период. Те трябва да могат незабавно да бъдат продължени в следващия период, да нямаме стопиране, както става често. И тук не става дума да изобретяваме нещо отново, от нулата. Имаме неща, които вече са на лице и ние просто трябва да ги прилагаме. И на четвърто място, ключов друг термин, който искам да спомена, се отнася до това да сме справедливи. Справедливи по отношение на запазване на високата концентрация на средства в най-бедните региони на Европа. Ние имаме предложение в това отношение. Също и справедливост, е, що се отнася до намирането на равновесие между солидарност и собствена отговорност. Тук отново считаме, че трябва да се върнем към е, предходната практика, що се отнася до съфинансирането. Трябва да има е, повече възприемане от страна на държавите членки на проекти, да има повече национално съфинансиране. Така ще имаме кохезионна политика с повече лостове и с повече възможности за привличане на инвестиции. Надявам се, че вие също ще ни закрилите. Благодаря ви много за вниманието. Председателят, благодаря ви за тази презентация, която беше много изчерпателна, много откровена и не очакваме нищо по-малко от вас. И сега започваме дискусията според постъпените заявки за изказвания. Най-напред ще започнем с координаторите, колегата Новаков, след това Крел, след това Стефан и ще помоля секретарията да отбележи другите желаящи Благодаря, скъпи Марк. Благодаря за презентацията. Аз също искам лично да ви благодаря за работата ви, за генерал... работата на Генерална дирекция Реджио на Европейската комисия, за добрата, макар и тежка работа през последните години. Сега в качеството ми на член на Европейския парламент моята роля ще бъде да бъда много строга към Европейската комисия. Трябва да отстояваме работата ни, която е съвместна между Европейската комисия и Европейския парламент. Вие казахте, че се намираме в преходен период, но това е и период на продължаване на изпълнението. В много държави членки ние настояваме за представяне на нови проекти за ускоряване на изпълнението на програмите. Съжалявам, че се намираме на този етап. Според, нас, според мен трябва да поискаме държавите членки да поемат своя отговорност за това, че не освояват средствата, че лишават хората от по-добър живот, от по-добри условия, тъй като, доколкото знам, в страната, която познавам най-добре, има слабо изпълнение – но има голям проект, който се предлага за одобрение от Европейската комисия. Има на разположение средства, които очакват проекти, които да финансират. Тук трябва да подчертаем, че всеки има отговорност. Трябва да настояваме Европейският, извинете, съветът да започне преговори за новия програмен период – Председателят Омарджи каза, че ни предстоят тежки времена. Ние искаме да имаме балансираност за пръв път в историята на Европейския съюз кохезионната политика получава най-много средства и ние трябва да се борим за този бюджет. До 2 май имаше само три тристранни срещи. Питам се защо Европейският съвет не защо включи въпроса за многодишната финансова рамка в дневния си ряд само веднъж. Държавите членки трябва да знаят, че повечето от тях разчитат от нови сред... на нови средства за инвестиции Те разчитат, поне 12 от държавите членки разчитат в голяма степен за публични инвестиции на европейските фондове. До сега ние имаме обща фронт, Европейския парламент и Европейската комисия. До сега сме работили а, заедно. Искам да благодаря на всички а, евродепутати за доброто ни сътрудничество. Може да разчитате на нас за всичко, което може да бъде осъществено в интерес на гражданите. Благодаря ви много. Благодаря, Корина. Андрей от групата на НП. Уважаеми господин председател, Марк, от името на групата на НП искам да ви приветствам на първото заседание на нашата комисия след лятната вакансия. Чудесно е, че започваме с една такава важна тема. Вие ни я представихте като експерт, а не като политик. Аз обаче частично не съм съгласен с този подход, защото вие разбирате колко важни са общо приложимите разпоредби за всички държави членки от Съюза. Когато разглезах вашата презентация, за която наистина искам да ви поздравя, аз от известно време следя работата ви, в самото начало аз реших, че кривата на изпълнението е до 100%. И си казах, добре, това е чудесно. Но видях, че всъщност стига до половината, 50% изпълнение – а някои са и на половина на половината, което всъщност е 25%. И няма как да го кажа по друг начин, това е тревожно. Пет години след започване на програмния период, нещата не изглеждат добре изобщо. Особено в момент, в който водим дебат за бъдещето на многогодишната финансова рамка. И аз съм сигурен, че всички ние, приятелите на кохезионната политика, бихме искали повече финансиране, а в същото време не използваме 25% от наличния бюджет в момента. Не мога да гледам в бъдещето, но мога да усетя какъв ще бъде отговора. Имам един много прост и кратък въпрос. Казахте, че сте готови да започнете да водите преговори. Аз като докладчик по темата за общо приложимите разпоредби също съм готов да водя преговори. Дали обаче съвета е готов, защото ние сме готови вече от половин година и въпреки това не сме напреднали особено много. Знам колко усилия вложи съдокладчата е, Констанца, както и комисар Крето. но ако не се движим с една и съща скорост, през програмния период 2021-2027 нещата няма да са по-добре, отколкото са в момента. И така всъщност въпросите ми са два. Кога смятате, че можем да започнем отново тристранните преговори с наистина пълен мандат от страна на съвета? И второ, какви са мерките, които са взети от комисията, за да се подобри изпълнението от страна на държавите членки, особено у нези, които имат толкова ниско ниво на използване на средствата? Благодаря за социалистите. Констанс Крел. Благодаря, господин председател. Имаме няколко коментара и въпроса във връзка с сегашния програмен период, както и бъдещия. Господин Леметър, вие се оплакахте и съвсем правилно, че имаме лошо разпределение и това е така. Аз обаче не го виждам като проблем на бюрокрацията, го виждам като проблеми на европейско ниво. Въпросът ми би бил следния – Имаме процедурата Омнибус за изменение на финансови регламент на Европейския съюз. Това е нещо, което преследвахме. Има ли положителни последствия от това? Има ли реално упростяване на ниво държава членка или можем всъщност да си спестим тези усилия и след това предварителните условия са много важни, така наречените ексанте условия – за да сме сигурни, че качествени, одобрени проекти всъщност са тези, които ще бъдат изпълнени. Това е една от причините, поради която има забавяне. А това е нещо, което няма да бъде наложено в следващия програмен период. Според мен трябва да бъде по-бързо. Във връзка с резервите, във връзка с изпълнението, знаете, че парламентът е против. Бяхме против и преди. Спомняте си, че този резерв не беше използван до голяма степен и имаше едно предложение финансирането за този резерв да бъде взето и да се използва за национални структурни реформи. Парламента обаче отхвърли този проекто нормативен акт и призова комисията да отхвърли своето законодателно, да оттегли, знаете, своето законодателно предложение като изслушах обаче презентацията ви, разбирам, че целият този резерв ще бъде използван по различен начин. Тоест ще бъде използван по начин, по който беше първоначално замислено. Това означава ли, че финансовото предложение за финансиране на структурни реформи в държавите членки е било оттеглено? Или всъщност искате да се опитате да подпомогнете структурните реформи и да ги финансирате без да има необходимото законодателство в сила? във връзка с бъдещата кохезионна политика. Мисля, че добре знаете какво предлагаме ние в парламента. Искаме 30% от финансирането за кохезионната политика в бъдеще да бъде отделено за борба с климатичните изменения. Също така с помощта на ФРР да имаме повече възможности за регионите. Ако законодателите решат да изпълнят това, това може да доведе до технически проблеми и въпросът ми е каква е вашата оценка на тази конкретна ситуация. И второ, бих искала да знам дали имаме някаква нова информация във връзка с това докъде са стигнали нещата по многогодишната финансова рамка и преговорите. Доколкото чух, за сега изглежда, че съвета има предложения, които са много под първоначалното предложение от страна на комисията, което е силно обезкуражаващо. Имате ли някаква информация? Още една тема. Ако Брексит все пак се състои на 31 октомври, както смятаме, че ще бъде, че ще се случат нещата в действителност, Опасявам се, че имаме много по-голям риск от Брексит без сделка, отколкото Брексит с споразумение. Може ли по някакъв начин да ни кажете какво е важно по отношение на преговорите и какви промени ще се случат, ако всъщност се стигне до Брексит без сделка? Благодаря ви. Благодаря ви много от Обновете Европа. Стевен Бежил. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня от е, името на нашият е, координатор, който не може да присъства днес. Е, по време на предизборната кампания в нашите срещи навсякъде чухме, че те очакват и гледат на Европейския съюз като на шанс. Но днешна Европа, според тях, е, се превръща в нещо много сложно за тях. Всеки един от нас е, знае, че ние трябва да се доближим до гражданите, да доближим Европа до гражданите. Ние искаме кохезионната политика да бъде политика в услуга на териториите, на жителите на тези територии. Многократно в тази комисия сме настоявали да има модернизация на европейската бюрокрация. Необходимо е да има упростяване и моят въпрос е следния. Какви ще бъдат методите, които ще приложите, за да може кохезионната политика да бъде по-ефикасна и по-полезна за всички наши граждани в Съюза, включително на унези, които живеят в отмър... отвъд морските територии на 10 000 км от Брюксел и Страсбург? Ако ние ни им помогнем утре в изо... битката срещу изолацията и изключването ще застрашим демокрацията и групата Обнови Европа счита това за предизвикателство. Благодаря много, Стефан. Колегата Бенжамея. Благодаря, господин председател. Аз съм новоизбран член на Европейския парламент. Само от месец юли съм тук. Много внимателно следих вашето изказване. Имам конкретен въпрос за нещо, което се отнася до страната ми Испания, а именно ниската освояемост в Испания. Има ли някакви специфични обстоятелства, за да има такъв резултат? Тъй като ми направи силно впечатление. Бихте ли ми казали нещо повече сега или пък на по-късен етап, за да разбера на какво се дължи това положение? Що се отнася до проектите за съфинансиране, вие споменахте, че това са един от инструментите за да се постигне по-бързо изпълнение на проектите. Възникна у мен въпроса дали има възможност да има частно-публични партньорства, за да бъдат реализирани подобни проекти. Благодаря ви много. Благодаря. Е, Ян Олбрайт. Благодаря ви. Искам да взема думата като заместник в Реджи, но и като с докладчик по отношение на многогодишната финансова рамка. Първо се опитвам да направя връзка между вашата презентация и представянето, което изслушахме в първата част на нашето заседание новите предизвикателства и новите препоръки за работата на комисията Реджи, какво трябва да бъде направено. И аз смятам, че особено днес това, което е наистина притеснително, е изпълнението към настоящия момент, защото ако нивото на изпълнение е ниско, въпросът е какво се случва. N плюс 3 е едно от обясненията. Някои от другите обяснения са свързани с нестабилна политическа ситуация в определени държави членки, неясно законодателство в държавите членки и така нататък. Европейската комисия не може да каже това, но ние можем да го кажем. Като политици трябва да сме пределно ясни. Когато погледнем екрана, кои са страните, които са в най-лошото състояние? Въпросът, който ние отрежи трябва да зададем, какво се случва? Ако N плюс 3 е валидно за всички. Защо някои държави членки се справят по-бързо, а някои закъсняват изключително много. Това е един политически въпрос, който трябва да бъде зададен в един бъдещ дебат. Трябва ни повече информация за това какво се случва. Не да сочим пръси да се обвиняваме с конкретни държави членки, а да попитаме защо и как се е случило това. Колегата Новаков аз като докладчик по МФР мога да ви кажа, че това е първата реакция. Когато кажем, че ще искаме поне също ниво на финансиране на кохезионната политика, реакцията ще бъде точно както вие казахте, за какво, ако наистина изпълнението е на такова ниско ниво. Аз вече бях участник в този дебат, предстои ми отново и за това искам да имам аргументи. И това е третата ми бележка, М плюс 3 не води само до изпълнение. Проблема е, че в съвета министрите не бързат. Те не бързат заради принципа N плюс 3. Те знаят, че имат време. Така че, когато ние говорим за МФР, изглежда, че не всички бързат това да бъде финализирано. Напротив, никой не бърза. В края на 2020 година немското председателство ще видим какво се случва. Защо? Заради принципа N плюс 3 означава, че новите пари ще отидат за старите проекти от 2020 до 2023 година. Така че това има сериозни последствия. Аз съм съгласна с вас. Този принцип N плюс 3 е важен, защото голяма част от парламента са против принципа N плюс 2. И мисля, че това е много важно. Това ниско ниво на изпълнение. Какво се случва в конкретната държава членка, защо е станало така. И последен въпрос, малка провокация. Аз винаги се опитвам да провокирам, но няма как да скрием, че има две възможности всичко да закъсне и то сериозно. Първият вариант е варианта, в който съвета не е готов. Те нямат единодушно решение през следващите няколко месеца. Това ще бъде една от причините. И вероятно всичко ще бъде отлагано, отлагано, отлагано. Вероятно до края на 2020 година. Втората причина е, че ние ще блокираме МФР. И моля ви, отчетете го. Този парламент би могъл да каже не. Ако предложението на съвета не удовлетворява исканията на парламента. Парламента сега е с различен състав, отколкото в предходния мандат. И аз смятам, че този парламент може да каже не. И ако кажем не, всичко ще закъснее. И то още повече, така че моя въпрос е какво смятате, че ще се случи след това, защото можете да видите, ние в парламента започваме да се замисляме за план Б. И моя въпрос е, имате ли такъв план Б? Или смятате, че съвета има план Б, ако се окаже, че не сме готови през 2020 година? Не искам да ви кажа какво точно мислим ние, защото сега започваме да работим по него, по този план Б. Въпросът е, вие работите ли по него? Това беше от мен. Благодаря. Искам да помоля онези, които са в залата, които са от съвета, да се отбележат казаното току-що от Ян Олбрайт. Давам думата на колегата Сокон. Thank you. Thank you, chair. Благодаря, благодаря господин председател. Здравейте, господин Метър. Аз също с удоволствие ви приветствам в Европейския парламент. Аз съм от новите членове на Европейския парламент парламент, но преди това бях в Харватския парламент и като заместник министър трябваше да участвам в дискусиите по голяма част от темите, които обсъждаме днес. Например, проектите, финансирани от Кохезионния фонд във връзка с научния и развойна дейност и иновации. Искам да ви кажа, че за нас кохезионните средства са от огромно значение – Това ще ни позволи да се справим с проблемите с миграцията. Около 50% от обществените а, инвестиции се финансират с европейски средства. В Харватия процента стига до 80%, защото ние сме най-новия член на Европейския съюз, но и защото за нас това е важно от стратегическа гледна точка и сме изключително чувствителни, когато обсъждаме политиката свързана с кохезията. Има нещо, което много често се пренебрегва. Основната цел на кохезионната политика на Европейския съюз е по-малко развитите региони да наваксат и да успеят да достигнат по-развитите региони. Това е много важно. От друга страна, ако разгледаме конкретните предложения, увеличаване на съфинансирането на национално ниво, N плюс 3 да стане N плюс 2, това няма как да помогне на по-малко развитите региони. Можем да приемем, че по-малко развитите страни и региони са тези, които имат и най-големи проблеми по отношение на администрацията и възможността за съфинансиране на определени проекти. Така че поправете ме ако бъркам, но ми се струва, че е много важно принципа N плюс 3 да остане, особено от гледна точка на Харватия защото ние вероятно имаме административния капацитет. Аз казах, ние сме последната държава членка, която се присъедини към Европейския съюз, но да през последните години започнахме да наваксваме и успяхме да обучим своята местна администрация и сега започваме да виждаме резултатите. време, но на нас ни трябва още време и следващата многогодишна финансова рамка е от особено значение за нас, поради което смятам, че принципа N плюс 3 трябва да остане така, както е бил до сега. Аз съм напълно за упростяването. Мисля, че упростяването е особено важно, особено от гледна точка на засилване на въздействие на други политики на европейско ниво, като например Хоризонт. И също така е важно в някои области, защото имаме разнопосочност на правилата за държавна помощ в някои области в сравнение с други иновации и научно-развойна дейност е такъв пример. И това пречи да имаме синергия между кохезионната политика и други политики. Защо имаме проблема с изпълнението или защо изоставаме? Когато обсъждаме тази тема, мога да кажа, че ако кажем, че основният проблем е N плюс 3, това би било сериозно упростяване. Вярвам, че трябва да има по-сериозен анализ на ниво отделна държава членка, особено във връзка с програмирането или създаването на програмите. В някои случаи там има забавяне или изоставяне. различни държави членки се опитват да бъдат вероятно, извинявайте, е по-добре да се предприемат мерки да се ускори процес на ниво държава членка, вместо да се променя принципа N плюс 3 във връзка с устойчивостта. Мисля, че това също е много важно. Не бива да избягваме основните проблеми. Не можем само да строим инфраструктура, трябва да финансираме и проекти с хоризонтален ефект в нашето общество. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Ропе. Наистина много се радвам. че тук сред нас е генералният директор – и наистина много съм доволен от информацията, която ни беше предоставена, защото експертите на Генералната дирекция се опитаха да ни обяснят, че всичко е по-добре в периода 2014-2017 и че вече няма да има нужда от този период от 3 години за в бъдеще. Така че наистина благодаря ви за цялата информация, която ни предоставихте, защото наистина ако успеем да стигнем 50% освояване до края на този програмен период, това би било чудесно. Въпреки, че изглежда, че някои от държавите членки няма да успеят да постигнат тази заложена цел. Както знаете, основният двигател на развитието на економиката всъщност е кохезионната политика и е, желанието на по-малко развитите региони да живеят по-добре благодарение на кохезионната политика. Поради тази причина от изключително значение е правилното освояване, защото 10% намаление – които се дължат на Брексит или някаква друга причина, е нещо наистина съществено. По време на пролетната парламентарна сесия два пъти гласувахме да се запази, а не да се намалява нивото на финансиране на кохезионната политика. Същевременно съвета решава да отложи дискусията по темата с една година. Поради тази причина ние не сме сигурни дали следващата среща на високо ниво, която е предвидена за месец декември, ще доведе до ясно становище по отношение на политиката за кохезия. Ние всички знаем какво искаме, но трябва и да работим, защото няма нужда да плачем за това, което е можело да бъде, много по-добре е да работим и да предложим решения, с които да можем да подобрим ситуацията. Аз наистина вярвам, че държавите членки би трябвало да получат ясен сигнал по отношение на съществуващата червена линия, независимо дали тя е 5 милиарда евро или нещо друго ако 5 милиарда е червената линия, то тогава държавите членки би трябвало да поемат своя дял от отговорността и да разберат, че няма да имат привилегирована позиция, която да им позволи да използват тези средства по-късно. би било чудесно, ако наистина поне 2023 година, 2024 година започнем наистина да работим. И всички средства бъдат използвани. Въпросът е какво ще се случи след това. Още 10% намаление – тогава бюджета ще падне с 70% спрямо настоящото ниво и това би било наистина срам за кохезионната политика. Това също така ще обезкуражи държавите членки и те няма да свършат правилно своята част от работата. Затова може би е редно да разработим нов механизъм, нова система, която позволява на по-малко развитите региони да постигнат по-високо ниво на развитие, като използват свои собствени ресурси, ако държавата членка не успее да им предостави необходимото финансиране. През 2016 година системата за регионално развитие, това, което имам предвид е НУЦ, Литва, Унгария и някои други държави членки – в момента са в друга категория спрямо преди, но разбираме, че кохезионната политика е единствената, единственият, извинявайте, най-добър инструмент, който позволява да се намалят различията и да се гарантира вътрешно и външно сближаване. Аз обаче вярвам, че всичките тези рекласификации през 2016 година не бяха взети предвид при разработването на прогнозите за бъдещето и за периода до 2017 година, според мен, поради тази причина. Ако не свършим това, което се очаква от нас по правилния начин – няма как да позволим на регионите да напреднат. Ако направим сравнение между района на Мазовецки и района на Варшава, ще видим, че Мазовецкият регион ще остане в бедност, поради което хората оттам вероятно ще се преместят към Варшава. Същата ситуация е валидна и за моята страна, Литва – в Вилнюс се привличат основните ресурси. Само 36% остават за по-малко развитите части от Литва и заключението е, че богатите региони стават все по-добре, а по-малко развитите региони запазват своето ниво или дори ситуацията при тях се влушава. Поради тази причина смятам, че трябва да се разгледа внимателно преквалификацията от 2016 година, за да можем на практика да оценим съществуващите възможности за финансиране на по-малко развитите региони да постигнем реалната цел. Благодаря. Последен оратор Роза. Essere qui e dare avvio a благодаря на генералния директор, че е тук, че направи обзор в началото на законодателния период. В предходния мандат ние свършихме чудесна работа. Сега ни предстоят тристранни срещи по две много важни досията, свързани с кохезионната политика. Аз съм от Движението 5 звезди. Моята делегация приветства предложението на комисията за намаляване на субсидиите за твърдите горива. Но през март миналата година парламентът каза не на твърдите горива. Сега докладчиците ще трябва да следват мандата, даден им от парламента. Радвам се, че докладът, който беше гласуван по общ, регламента за общо приложимите разпоредби, превижда повече финансиране има намаляване с 32 милиарда ние в предложението, които ние възстановихме. Трансферите могат да се осъществяват с изключение на тези от Хоризонт 2020. Постигнахме отличен резултат. Имам и един въпрос – намаляване на макроекономическите изисквания. Тук позицията на парламента е ясна. Надявам се, че комисията като посредник в преговорите ще отчете този факт и ще вземе предвид позицията на парламента. Предложенията на Испания и на Португалия в предходният мандат. Сега въпросът ми е в консолидирания текст е, Европейският парламент беше доста скромен, въпреки това е, изисква преразглеждане на пакта за стабилност и растеж. Е, новата комисия може би ще е готова да направи преразглеждане на някои от аспектите в пакта за стабилност и растеж. Считате ли, че моментът е назрял това да стане? Що се отнася до съфинансирането? И връзката с критериите за дефицит, особено като се има предвид предложението, което направихте по-рано. Искате държавите членки да поемат повече отговорност. Трябва да има разделяне на дефицита от финансирането. N плюс 3 ако правилно съм разбрана, е една от причините за по-низкото изпълнение в държавите членки. Някои региони не са свършили достатъчно работа, но аз не чух е, точно да се каже защо смятате, че става така, какви са причините за ниската освояемост защо не са могли да реализират проектите. Или пък може би крайните потребители не са имали достъп до инструментите, което води до ниска освояемост. Въпросът към комисията е да се види по какъв начин се изразходват средствата за техническа помощ от регионите. Искам също да призова за повече от информираност не само в държавите членки, но в отделните категории региони. В моята страна, например, не можем да твърдим, че всеки регион ще има същото ниво на разходи. Има райони, където Например, на юг ще има по-низки разходи, отколкото на север. Трябва да се направи разграничение в цяла Европа. Така по-добре ще разберем къде можем да внесем корекции. Трябва да мислим за най-добрите възможни резултати за създаването на работни места над 4300 работни места. Къде са тези работни места? Дали това са дългосрочни, времени договори? Би било добре да разберем откъде идват тези работни места. Още два типа информация искам да поискам за фонда за преход. Европейската комисия говори за това. Въпросът ми е какво точно се предвижда. Кохезионната политика се надявам да не бъде подкопана от всичко това. И в заключение, разполагате ли с информация? Трябваше да чуем нещо през април за пилотното проучване, което беше извършено от предходната комисия в областта на промишлената политика. Има някои държави членки и региони, които участваха. Комисари Крецо предложи този пилотен проект, стартира го. Искам да разбера докъде се е стигнало, какви са резултатите, дали ще имаме възможност да отворим подобни проекти за останалите региони. Благодаря много, Роза. И последното изказване от групата на зелените. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък въпрос. Ставаше дума вече за това. Има ли комисията конкретен план за преход на регионите, където има въгледобивни мини? Ако се разделим с използването на въглищата, това би било много добре за климатичните промени. Може ли все пак да очертаете какви са намеренията на комисията? Благодаря. Много въпроси ви бяха зададени. Нека да кажа, че Европейският парламент е готов да преговаря. Имаме своите предложения. Готови сме да продължим с тристранните срещи. Даже вече сме резервирали залата. Сега очакваме и съвета. Вие казвате, че е имало обмен на мнение с финландското председателство. Много. Но Отговорът беше много е, така незадоволителен това, което чухме от съвета. И съвета за момента няма желание да организира неофициална среща по темата е, кохезио, сближаване. Това беше традиция на всички председателства. И дори съвета по вътрешни работи там ще има проблеми. Не знам как точно ще се появи съвета в тристранната среща. Ние постигнахме поне неофициално някои немалко съгласие по немалко теми и се надяваме, че ще е, подновим разговорите е, от е, ниво вече сключени споразумения или постигнати споразумения. Парламента стои твърдо за своите позиции и ще е готов да разговаря, разбира се, конструктивно за многогодишната финансова рамка. Колегата Олбрайт правилно каза, че ние трябва да чуем аргументи, за да можем и да отговорим на определени е, критики, отправени към нас. Първо, твърде бавно се появи отговор. И второ, минаваме от една система на друга с големи е, промени за регионите и това в никакъв случай не им помага. Освен това, трябва да се надяваме, че финансовите кризи и трудностите, с които се сблъскват страните, няма да се отразят на възможността да се изпълняват мерките в отделните е, региони. Надявам се, че е, трябва да имаме възможност да работим с много голямо внимание. Ще ви слушаме за това как смятате да избегнете до сегашните забавения в бъдещата програма. И ако мога да ви задам още един въпрос за европейския семестър. Вие го споменахте, действително той е все по-важен инструмент със своята все по-важна роля. Тя вероятно ще бъде подсилена как Генерална дирекция Режио ще си сътрудничи с Генерална дирекция Екофин? Имате ли възможност да отстоявате е, регионите пред е, Генерална дирекция Екофин, ако това се наложи? 18.30 е, Имате е, време, 17.30, е, пардон, до 18.30 имате време да отговорите. Благодаря. Нека да ви благодаря за толкова богатия набор от коментари и въпроси. за да им отдам дължимото, ще се опитам а, систематично да мина през тях, макар че много от тях се застъпваха и а, е, се надявам да мога да покрия всичко. Да започна с. А, коментара на госпожа Крецо за многогодишната финансова рамка. Така е, е Европейския съвет е, до този момент не е формулирал това като приоритет, но се надяваме през октомври, когато се предполага в съвета да се проведат по-задълбочени дискусии по многогодишната финансова рамка, да можем да навлезем в много по-конкретна и решителна фаза. Подобно и на нас сте установили, че работата на съвета е, до момента се е, състоеше в това само да се установяват е, нещата, но без да, да се вземат позиции, но без да се дава нищо конкретно. Нищо като цифра, дори не като обхват от тук до тук. Надяваме се, това ще се промени председателството на съвета ще е, се приготви за тази по-съществена дискусия на Европейския съвет през октомври. Надяваме се, че там няма да се разглежда един единствен друг въпрос. А председателството ще подготви почвата, като представи евентуално някакъв така, обхват на цифрите, така че да може да се, да се е, концентрира работата по нещо по-конкретно. Също така, считаме, че Европейския съвет е, абсолютно е, има отношение към това какво ще се появи в заключенията му. Те казаха, че до края на годината искат да приключат с многогодишната финансова рамка и ние, нашата работа е да им напомним. В каква посока може да се развие компромисът, не мога да разсъждавам. Госпожо Крел но можете да разчитате определено на комисията съвсем решително да отстоява в своето предложение. В един съюз от 27, който економически да ще бъде отслабен, ние е необходимо да разполагаме с нови инструменти, с а, повече ресурси в някои области, няма да ви ги изброявам. И ще ни е необходимо а, страните членки да си дадат сметка, че трябва да се обединим, защото в противен случай няма да имаме възможност да а, обърнем поглед към бъдещето така, както би следвало. И а, такъв смисъл много се радвам, че ме разбирате, когато се оплаквам от това е, доколко е, какво е постигнато по отношение на изпълнението. Първо, защото е, кохезионната политика не се развива така, или сближаването не се развива така, както би могло, ако се използваха всичките средства. А това означава също така, че и гражданите трябва да проявяват търпение, а пък и е, също ние трябва да отстояваме имиджа на е, политиката за сближаване. В никакъв случай не сме в силни позиции и трябва да си помислиме как е, след 7 години да не сме на същите не толкова силни позиции, защото тогава около масата няма да са седнали само приятели на кохезионната политика. Тоест, е, много сериозни въпроси за дългосрочното е, развитие на кохезионната политика. Ако мога още малко да поясня. Ако съвсем така е, директно мога да ви кажа, аз лично считам, че ако не сменим правилото N плюс 3 и нека да не забравяме не, не предлагаме брутално връщане към е, схемата N плюс 2. Та, ако не сменим а, е, варианта N плюс 3, можем да си правим всякакви а, класификации, да търсиме приемственост, но абсолютно се обзалагам, че изпълнението пак няма да бъде наред. Така че е абсолютно задължително да се смени правилото N плюс 3. Ако искате да се бавиме, добре, запазете го. Със сигурност ще има големи шансове изпълнението да се бави, каквото и друго да сменим по системата. И да приключа с въпроса N плюс 3. Никога не съм чул е, никой да ми обясни достатъчно убедително защо другите два програмни периоди успяхме да приключим с N плюс 2 е, и предходния и по-предходния период и парите бяха повече и страните членки нямаха толкова опит с е, кохезионните политика. 12 нови члена, които се справиха с повече пари, отколкото е, предлагаме сега. Така че определено е, следва да се замислим. Е, страните членки трябва да се замислят по това. И няма да коментирам отново защо смятаме, че трябва да се изпълнят предложенията, които дават възможност да се забърза изпълнението. Трябва определено да улесним този процес и да не губим нито секунда. Комисията не иска а, да се а, правят, да се поемат задължения, които не могат да бъдат а, изпълнени. Просто искаме ефективна кохезионна политика, която постига целите си в, в, за доброто на гражданите. Дали съветът е готов? А, Съжалявам за това, което казахте, че сте разочаровани от казаното, от това, което сте чули от представителите на председателството днес. Ние работиме с тях, още преди лятото работихме и с секретарята на генералната дирекция, за да може още съвсем в началото на септември да формулираме е, е, амбициозен график за триалозите, за да може е, максимално до края на годината да постигнем споразумения. Смятам, че това следва да бъдат целите ни и на базата на разговорите с председателството смятам, че те споделят тази цел – да се е, до края на годината да се постигнат поне частични споразумения. Е, имаме желание те да, е, да са готови да се стремят към повече, по-голяма степен на споразумение, отколкото са ни казали. Но като цяло, финалната цел е до е, края на годината да има споразумение по всички елементи, които имат отношение към програмирането и които дават възможност на страните членки да си обмислят програмите, т.е. да се е, работи и в е, съответствие с сега съществуващите е, рамки. Разбира се, не всички регламенти ще могат да влязат е, в сила е, до преди края на следващата година, по-скоро срока е края на 2020. Това драма ли е? Не бих казал. Но елемента на програмирането трябва да бъде решен максимално рано така че страните членки спокойно да работят с комисията, за да приемам оперативните програми до края на годината. И е, тогава ще успеем да напреднем много повече спрямо предходния период, защото проблема с изпълнението се дължи и на това, че променихме много правила променихме системата в страните членки изцяло. Те трябваше да започнат от нула. И не успяхме да подготвим достатъчно предварително програмите. Те бяха приети на края, края на 2014, да не кажа 2015. Това искаме да избегнем сега и считаме, че е, в това отношение можем сериозно да успеем, ако е, постигнем целта си всички елементи, които от, е, от препоръките за всяка отделна страна и Кохезионния фонд, ако ги приключиме до края на тази година. Така че се надявам в близките дни да можем да е, се споразумеем по е, графика за предстоящите триалози и е, да започнем с тях към края на този месец дори. Госпожо Крел, вие попитахте какво ще е въздействието на Омнибус и опитите за упростяване. Тази цел бива преследвана абсолютно методично, доколкото ни е възможно. И съвсем наскоро стана ясно така. Се демонстрира това. парламента получи един делегиран акт за твърда ставка за техническа помощ. Така че е, в е, следващия период е, програмите да могат да получават плащане, включително 4% за техническа помощ, без за фактури, без разписки и така нататък. Ще го представим и се надяваме, че страните членки ще приемат. Но действително до момента не сме свидетели на огромен ентусиазъм за е, вариантите за упростени разходи, предложени в омбудсман. Един, е, едно изключение е Австрия, трябва да, да кажа. Благодаря е, също е, и на тях е, за е, усилията да създадем една схема за ефективност при управлението, където също ще се възвръщат сумите на стандартни фиксирани разходи. Това, разбира се, е, можем да тълкуваме като първите семена а пък плодовете ще поженем в следващия период. За резерва за изпълнение и предложението, което направихме преди много години, преди много време, така че е, резерва за изпълнение да бъде ориентиран в подкрепа на структурните реформи в страните членки мога е, да кажа, че е, споделих с вас е, нашия много внимателен анализ на изпълнението и страните членки сега ги изпълняваме, изпълняваме регламента за общите условия, преразпределяме в кохезионната политика резерва за изпълнение – на базата на предложения на страните членки. Което означава, че е, де-факто няма да има пари за нищо друго. Но пък и не знам в е, момента е, какво решение ще вземе или няма да вземе комисията за оттегляне на предложението което за момента реално няма отношение. Във връзка с тематичната концентрация, мога да ви кажа, че не сме против идеята, която се защитава от Европейския парламент, но която също има и поддръжници в съвета, а именно да имаме регионален подход към тематичната концентрация. Вярваме, че това би могло да работи. Искаме да сме сигурни, че това няма да разводни прекалено много процентите и в крайна сметка средствата и сумите, които ще бъдат отделени за програмите Smart Europe и по-устойчива Европа. Определено сме отворени към този подход. По тези две политически цели, за които се предлага тематична концентрация, нека да повторя две неща. Първо, отново следва да наблегнем на факта, че имаме ангажимент от председателя на комисията във връзка с целите за постигане през 2030 година. 40% намаляване не, не само 40% намаляване на въглеродните емисии, сравнено с 1990 година, но всъщност ангажимент за намаляване с 50% на въглеродните емисии. Това според мен ясно означава, че от гледна точка на кохезионната политика, ние не бихме могли да се да, да слезем под това, което сме предложили по цел 2 има много начини, по които можем де-факто да намалим нивото на амбиция. Един от тези начини се предлага от вас. Да имаме устойчив градски транспорт като част от политическа цел 2. С това намаляваме степента на амбициозност. Да, заискаме устойчив градски транспорт, който ще помогне на действията в областта на климата. Be able to have climate action also under other policy objectives and no... Това ще ни позволи да имаме възможност да се фокусираме повече върху цел 3. Поради тази причина подхождаме с известно притеснение и вярвам, че всички ние заедно трябва да отчетем, и новата политическа програма на следващата комисия. Става въпрос за госпожа фон Делайен. Brexit. I, I, I'd like to distinguish there. Brexit. Тук бих искал да се направи разграничение между непосредственото бъдеще и следващата многогодишна финансова рамка. Във връзка с непосредственото бъдеще, знаете, че комисията наистина много внимателно подготви по най-добрия възможен начин, поне така смятаме, вариант, в който имаме твърд Брекзит, т.е. няма никакво споразумение между нас и Обединеното кралство. Комисията ще се върне към разглеждане на тази тема утре. Не бих искал от сега да предричам какво ще реши комисията утре, но определено комисията ще разгледа отново последните мерки и ще се опитаме да смекчим това, което може да бъде смекчено. Ясно е, че това не се отнася за всичко и не е възможно за всичко. Нека да изчакаме какво ще донесе утрешния ден, но нека да слушаме и гледаме внимателно, защото може да има допълнителни предложения, които ще излязат утре от комисията по тази тема. Те ще касаят настоящата многогодишна финансова рамка. Нека отново да повторя това, което беше казала комисията в миналото като част от подготовката за този процес. Ние сме много готови да разгледаме изменения в оперативните програми в държавите членки, които ще бъдат особено тежко засегнати и които смятат, че биха извлекли полза от пренасочване на средствата в рамките на настоящите програми, свързани с кохезионната политика. Връзка с следващата многогодишна финансова рамка. Тук бих искал да разгледам препратката към план Б на господин Обрехт. I think none of us wants to contemplate. Мисля, че никой от нас не би искал да размишлява какво ни чака при твърд Брексит по отношение на следващата многогодишна финансова рамка. Днес не бих искал да спекулирам по отношение на сериозни забавяния при постигане на споразумение. Става въпрос за споразумение в рамките на Европейския съвет, но и споразумението между Европейския съвет и Европейския парламент по отношение на следващата МФР. Всички ние имаме огромна отговорност и вярвам по един наистина твърд начин трябва да натиснем съвета да излезе с позиция до края на настоящата година и след това да продължим усилията си, за да може всички институции да достигнат до споразумение и то възможно най-рано през следващата година. Това е от основен интерес за Европейския съюз. Ясно е, че ако нещата наистина се случат по възможно най-лошия начин по отношение на Брексит и Обединеното кралство не се възползва от нашето предложение да продължат да участват в програмите на Европейския съюз и разбира се да продължат да внасят своя дял в европейския бюджет, ако те откажат и ни обърнат гръб и обърнат гръб на европейския бюджет, то тогава, разбира се, ние колективно ще се озовем в една много сложна ситуация. И това ще е само началото. Okay has obligations. Ясно е, че Обединеното кралство има своите задължения и ще продължи да ги има, дори и да ни обърне гръб, но през следващите няколко месеца това няма да е от полза за нас и няма да помогне постигането на споразумение по многогодишната финансова рамка за период на 2020-2027 година. За момента не искам наистина да мисля за план Б. Мисля, че трябва да сме наистина уверени и да покажем, че Европейския съюз има способност да се покаже като съюз, който е обединен, солидарен с различните държави членки и силен. Monsieur Бижу, je reprends votre phrase. Господин Да, ние преминаваме от сложност към близост. Предложенията ни са именно в този смисъл. Има един аспект от предложението, което не откроих особено, но го правя сега. Това е пета цел. Това са интегрирани действия на местно и регионално равнище – където подхода за партньорства е особено необходим. И тук няма граници на това, което може да се направи. Благодарение на външното изследване, което възложихте, говореше се за по-широко участие на гражданите – тази пета цел позволява да се постигне именно това. Не просто да се диктува докъде може да стигне участието на гражданите в вземането на решения по отделни проекти и прочие. Държавите членки могат да изразят своето мнение, както и местните органи на самоуправление. Те могат да възприемат такъв подход на участие, например при обновяването на един квартал. Тази пета политическа цел е идеалната рамка това да се направи. Тя предлага необходимата гъвкавост – да могат жителите на визирания квартал да участват в вземането на решения по проектите, които да се реализират. Ние предложихме да се увеличи минималният размер на разходите в този местен подход от 5 на 8%. Вие предложихте да отидем още по-нависоко. Аз нямам нищо против. Ние считаме, че това е един подход, който може да се консолидира, който да се реализира на място с много амбициозност. Относно отвъдморските региони, искам само да кажа, че имаме съобщение на Европейската комисия. Споделили сме го с вас. Това съобщение е по въпроса. Като комисия, която отговаря за хоризонталните аспекти, за мерките, прилагани по отношение на отвърморските региони, трябва да кажа, че ние сме удовлетворени в голяма степен от много цялостният подход, който умяхме да наложим в комисията, благодарение на различните бюджетни инструменти, като разчитаме на законодателните органи, в частност на Европейския парламент, да бъдат запазени тези специфични елементи. Господин Обрехт, доста говорихте за изпълнението и N плюс 3. Мисля, че вече казах доста по тези теми. Съгласен съм обаче с вас, с конкретния ви аргумент, че освен, че подкопава силата на кохезионната политика по отношение на преговорите в рамките на МФР, то това вреди и на усещането за спешност и възможността да се постигне бързо сделка по отношение на годишната финансова рамка. Господин Сокол, вие казахте, че варианта с M плюс 2 ще се отрази изключително лошо на недоразвитите региони и на по-малко развитите региони. Отново ще се базирам на опита от миналото и ще, пред... ще ви кажа, че всъщност нещата не стоят по този начин. Това не е вододела, който ние сме открили през 2007 до 2013 година. Ние приключихме с правилото М плюс 2, с по-високо разпределение на национално ниво, отколкото имаме сега и с няколко нови държави членки, които трябваше да научат системата и съответно нямаше средства, които в края на периода да не бяха освоени. Ако говорим за нивото на съфинансиране, нека да не забравяме каква е историята на тези нива на съфинансиране и факта, че 85% ниво на съфинансиране не беше факт преди економическата криза от 2000 2009 година. Болезнено, но все пак успешно успяхме да излезем от тази економическа криза от преди 10 години. Поради тази причина ние вярваме, че е важно да се върнем към нормалното и към един по-добър баланс между солидарност и отговорност. От историческа гледна точка – най-високите нива на съфинансиране са били 75%, а не 85% и повече. Във връзка с синергията и съвместните увеличени ефекти с други програми, ние отбелязваме много критичния поглед на парламента върху възможностите за прехвърляне – тъй като единствената посока е средства да излезат от кохезионната политика. Отбелязваме си това. Днес, като си говорим и за държавната помощ, бих искал да направя препратка към мерките, които сме предложили, за да имаме ефективна възможност за финансиране по един много лесен и гладък начин онези центрове на които показват отлични резултати, да речем, които предварително са били по... селектирани по програмата Хоризонт, но след това не са получили финансиране. В бъдеще няма да има проблем по отношение на държавната помощ. Господин Ропе, реформата на НУЦ през 2016 година. Връщаме се отново на тази тема. Разглеждахме я точно преди лятната вакансия, защото използваме новата статистическа информация. Понякога използваме много по-нова статистическа информация от тази, която сме използвали при съставяне на предложението на комисията във връзка с информация, да речем, за безработицата сред младежите. Вече имаме информация от две години, която е по-нова, която е по-нова с две години от тази, която имахме. В конкретно досие е обяснено какво означава и какви ще бъдат последствията от това да използваме новата статистическа информация. Почитали сме факта, че кохезионната политика и средствата заделени за нея винаги се изчисляват възоснова на последните налични статистически данни и че този път, тъй като имаме много по-нови статистически данни и тъй като ситуацията се разви доста сериозно, благодарение на подобрението през последните няколко години от това, че излязнахме най-накрая от кризата. Поради тази причина виждам един солиден аргумент, който ни позволява да използваме последните статистически данни, а не някакви теоретични ситуации, които не съществуват днес. Въпреки това обаче сме предложили наистина че следва да вземем предвид измененията в класификацията по НУЦ, за които вие говорихте, които ще доведат до промяна по отношение на Литва, отделяне на Вилнюс като регион от останалата част от страната, разделяне на две на Будапешта и разделяне на района Мазовецки и по-общия регион около него. Така че да, предлагаме това и ще видим какво ще се случи при преговорите в съвета. По-конкретно обаче, говорих за докладите за отделните държави членки. Ние в доклада за Литва сме подчертали разликата в регионите в Литва, като част от Работа ни по европейския семестър, наистина 110% от средното за Европа е в Вилнюс, а има някои области, класифицирани като НУЦ-3, при които има сериозни затруднения. Бихме очаквали литовските власти да взема това предвид при съставяне на програмите, защото днес вие имате само една оперативна програма за цялата страна, в която не се прави разграничение между Вилнюс и останалата част от страната. Искаме малко по-подробно да бъдат разработени нещата. Не опираме само до статистически данни, но и до това как се разработват политиките, кохезионните политики в Литва през останалата част от, от тук нататък stability and growth. Госпожа Дамато, пакта за стабилност и растеж. Да. Вероятно много добре сте прочели политическите насоки на госпожа фон де Лайен и това, което тя каза в своята реч пред Европейския парламент. Тя говори че трябва в максимална степен да се възползваме от гъвкавостта и функционалността на този пакет. Аз обаче не съм представител на генерална дирекция Екофин. Те, разбира се, са отдела в комисията, която най-много, който най-много работи по темата, но е ясно, че днес сме в една наистина тревожна ситуация – виждаме, че имаме забавяне на економическото развитие и виждаме, че имаме твърде твърде имаме политика за наблюдение, която не е достатъчно силна. Да, ЕЦБ наистина предприема разни мерки, но не знаем дали това няма, дали това няма да има по-малък ефект от паричните политики. Затова е важно в този момент да помислим и за другия аспект на економиката, фискалната политика и по какъв начин бихме могли да намерим баланса между тези две политики. От една страна фискалната страна, от друга страна бюджетната, с които заедно да подпомогнем паричните стимули. И сега службите на комисията наистина започват да разглеждат тази тема и внимателно отбелязваме предложението да отчетем по специален начин националното съфинансиране, което е част от кохезионните програми. Въпросът обаче е много по-общ. Той засяга пакта за стабилност и растеж и дали отново не следва да разгледаме неговите възможности за гъвкавост и ако е необходимо да ги коригираме. Well, On, on the level... Относно изпълнението, вие подчертахте, че това може да се дължи на нисък административен капацитет. Очевидно е, че има проблеми с административния капацитет в някои части на Европа в партньорство с италианските власти, ние стартирахме пактове за укрепване на административните способности в някои от регионите на Италия. Считаме това за добър подход, който може да продължи да се предлага. Административният капацитет не се създава само в рамките на една година, изисква дълги а, усилия и ние трябва да продължим да работим тази насока. Но обръщайки поглед към миналото, трябва да кажем, че през 2013 година италианските региони успяха да приключат програмите си а, с М плюс 2. Вие споменахте Мецо Джоно. Бих искал да споделя с вас едно конкретно притеснение – което се отнася до прилагането на принципа на допълняемост. Кохизионната политика трябва да бъде най-високо в приоритетите на национално ниво и тя трябва да води до резултати. Тя може да бъде ефикасна само ако нямате намаляване на националните разходи от същия тип, т.е. на публичните разходи. разходи обезпокоителната тенденция в Джоно е, че публичните инвестиции непрекъснато намаляват и сега се намират на най-низкото си равнище в сравнение с когато и да било. Mezzogiorno. Това е само минимална част от брутния национален доход. и не на нивото, което е необходимо, за да се постигне сближаване в региона Мецоджоно. Ако видим какво става в Централна Европа, там е близо 4%. Става дума за публичните разходи, т.е. двойно повече. Тук не се прилага в пълна степен допълняемостта. И това е въпрос, по който а, трябва да работим много внимателно заедно с италианските власти, с надежда във втората, последна част а, на този програмен период да постигнем напредъка. Фондът за справедлив преход. Това е нещо, което беше обявено от новоизбрания председател на комисията дер Лайн. Въпреки, че ние все още не получаваме инструкции от председателя дер Лайн, ние започнахме да работим в Европейската комисия. Имаме много конкретни идеи по този въпрос. Като се има предвид, че тук става дума също за бюджета, за разходи, ние работим на базата на хипотезата, че това бързо ще се включи в преговорите за, международ... за многодишната финансова рамка и ще бъде неразривна част от споразумението по МФР. Госпожа Форгизе, относно въгледобивните региони, те са неразривна част от разговорите, които се водят. както и от работата, която осъществяваме преди да излезем с предложение за този фонд за справедлив преход. Господин председателю, мястото на генерална дирекция Реджо, не мога да се оплаквам. Генерална дирекция Реджо до миналата година нямаше място на масата на избраните, на тези, които имат право да изразят мнение по европейския семестър. Всичко това се промени миналата година и това позволи да се обогати да се обогатят докладите по отделни държави. Нашата надежда и нашето очакване е съвсем ясно, а именно да постигнем това, което искаме, европейският семестър да продължи да се занимава и с въпросите на разликите в е- развитието на регионите, както и с инвестициите. Кризата беше доминирана от практа за стабилност и растеж, за нуждата от строги економии и прочие. Но от последния цикъл на сам инвестициите се увеличиха значително и целта им е те да запазят значимостта на този въпрос. Благодаря ви, господин генерален директор, за всички въпроси, които ни дадохте много подробно. Искам да ви кажа, че всички отговори, които ни дадохте, ще ни бъдат от голяма полза в подготвяне на изслушването за, на бъдещия кандидат или кандидатка за комисар. Защото ще имаме така база, с която да представяме своите искания. Нямаме големи е, съмнения какво не трябва да се прави. Не знаем какво трябва да се прави, но знаем, че не следва да повтаряме грешките, а следва да се по... извадим полуки от предходните програми. Много отговори получихме от вас и те е, потвърждават нашето мнение отново да потвърдя е, своята готовност за преговори съветът бързо ще е, влезе е, в триалозите заедно с комисията и се надяваме преди края на годината да постигнем резултати. Но е, следва да кажем, че е редно съвета да признае постигнатите до сега в триалози споразумения – споразумения, които бяха постигнати между трите участващи страни. Това ще улесни постигането и на окончателното съгласие. Благодаря ви и съвсем доскоро. С което стигаме до края на нашето заседание. Благодаря на всички за участието от е, сутринта в нашето заседание. Много е, богато и динамично заседание. Ще се видим в сряда 2 октомври 9 часа сутринта и четвъртък 3 октомври. Сряда и четвъртък са двата дни на, на заседание. Отново благодарности за преводачите, които допринесоха за отличното качество на нашата работа. До скоро!